очакване за устен отговор, започване на преговори за споразумение свободна търговия с СТ с Австралия и Нова Зеландия. Давам думата на Ланге, който е и а, автора на този въпрос. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин комисар, в рамките на новата стратегия за търговията се отбелязва, че веригите за създаване на добавена стойност в световен мащаб играят изключително важна роля в Азиатско-Тихоокеанския регион и че този регион ще бъде в основата на ред търговски взаимоотношения. Сключването на Транстихоокеанското споразумение за партньорство между САЩ и още 11 държави е ясен знак за това. Ето защо е правилно и логично Европейският съюз също да тръгне в посока установяване на търговски отношения с Австралия и Нова Зеландия. Европейският парламент проведе семинар, посветен на този въпрос, на въпроса за сключването на споразумение за свободна търговия с Австралия и Нова Зеландия. От една страна, Споделяме редица ценности с Австралия и Нова Зеландия. Както Европейския съюз, така и тези две държави почиват на демократични структури, сходни са и економическите ни политики. Имаме много пресечни точки. Търговският стокообмен на Австралия с Европейския съюз я нарежда на 21-во място сред търговските ни партньори. Нова Зеландия е на 51-во място. Не са на челни позиции, но са и значими наши търговски партньори. В областта на селското стопанство, търговията с мляко и захар – както и търговията с месо води много оживени дискусии. Обсъждаме и въпроса за овцевътството и овчето месо. Географските обозначения за происход също са уредени в отличаващи се една от друга системи тук в Европейския съюз и в Австралия и Нова Зеландия. Едновременно с това сме и на път към установяването на мерки в международен мащаб на правила в световен мащаб. Най-добре е подобни правила да действат едновременно за Европейския съюз и за така наречените единомислещи наши партньори, т.е. държави, които също имат демократичен ред. Преговорите с Австралия и Нова Зеландия трябва да почиват на по-амбициозни цели от преговорите за споразумение за свободна търговия с САЩ. До момента не е извършена оценка на въздействие не е направена проверка и на обхвата на едно такова споразумение. Тоест, обстойният анализ на последиците от него предстои. Ще трябва също така да се направи анализ и на капацитета на Европейската комисия. Господин комисар, нека ви обърна внимание на това, че тази година за първи път бе съкратен броят на постовете в Генерална дирекция търговия. Така в никакъв случай няма да се справите с предизвикателствата в областта на търговията. Обеден съм, че политиката в областта на търговията е сред централните инструменти на политика на Европейския съюз. Затова и ресорната генерална дирекция трябва да разполага с достатъчно персонал. Необходими са ни също така повече прозрачност и яснота. Затова и внесохме въпрос с искане за устен отговор. Той ще бъде допълнен от резолюция по време на февруарската пленарна сесия. Задаваме въпроса защо преговорите трябва да се проведат сега. Задаваме и въпрос за това какви рискове могат да проистекат за нас, като се има предвид преговорите с САЩ задаваме и въпрос за ролята на Австралия и Нова Зеландия в Азиатско-Тихоокеанския регион. Поставяме и въпроса за евентуалния график на преговорите. Благодаря. Благодаря, господин Ланге. Добър ден, уважаеми колеги. Незабавно давам думата на комисарят Мимис, който ще се изкаже от името на комисията. Австралия и Нью Зеланд благодаря, госпожо председател. Австралия и Нова Зеландия са партньори на Европейския съюз, с които сме самишленици, с които споделяме много общи ценности и подходи. Засилването на тези отношения е приоритет. Затова през 2015 година Европейския съюз приключи преговорите за политически рамкови споразумения и с Австралия, и с Нова Зеландия с цел да засили тези партньорства още повече възоснова на общи ценности и принципи, като зачитане на демокрацията, на правата на човека, на основните свободи, на върховенството на закона и на съвместните усилия за международен мир и сигурност. Европейския съюз поддържа зрели търговски отношения и с Австралия, и с Нова Зеландия. Европейския съюз е най-големият чуждестранен инвеститор, най-големият търговски партньор в областта на услугите и третият по големина търговски партньор в областта на стокообмена. Първи източник на внос на стоки втори на услуги и втори а, по големина чуждестранен инвеститор. В и Нова Зеландия са сключили споразумение за светов... свободна търговия с Китай, Асиан, Корея, Съединените щати и съвсем наскоро с Транстихоокеанското партньорство. Това оставя европейските износители на стоки и услуги, както и европейските инвеститори в по-неконкурентно положение от другите инвеститори в тези страни и вносители също така. Например, страните, произведени от Европейския съюз, внасяни в Австралия, са, колите, извинете, са единствените коли, които се облагат с мито при вноса си в Австралия китайските инвеститори имат по-лесен достъп до Австралия и Нова Зеландия по споразуменията за свободна търговия, които са подписали. Целта е, е ангажиментите на Австралия и Нова Зеландия е, в Световната търговска организация е, да бъдат задълбочени чрез конкретни споразумения, що се отнася до млекопроизводството, телешкото, овчето и захарта. Споразуменията вече, споразумения вече бяха постигнати по подобни теми между Австралия, Нова Зеландия и други страни, например Япония. Нещо, което ясно показва, че могат да бъдат разрешени тези деликатни въпроси. Двете страни вече имат преференциален достъп до пазара на Европейския съюз в тези деликатни области. За географските квоти подходът на Европейския съюз е различен от този на Нова Зеландия и Австралия. Нова Зеландия очерта географски и наименования за вина – и спиртни напитки. Що се отнася до Австралия, вече има споразумение за вината, свързано с географските наименования за происход. За нас е важно да има пълна защита за географските наименования за происход и отвъд областта на вината и спиртните напитки и обхващайки хранителните продукти. Добре е да се намерят решения последните срещи между председателството на комисията и съвета и министър-председателя на Австралия и на Нова Зеландия започнаха усилия за началото на преговори по споразумения за свободна търговия. Комисията ще проведе оценка на въздействието, която ще включва и допитване до общественото мнение. Същевременно ще се е, обсъди и от двете страни какво да попадне в приложното поле на това споразумение. Комисията ще търси мандат от съвета за да провеждане на тези преговори и ще информира европейските граждани и за развитието на тези два важни процеса. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Уважаеми колеги, както сигурно вече сте забелязали, предходният дебат отне прекалено много време. Забавили сме се, така че моля ви, спазвайте времето си за изказване. Господин Каспари. Госпожо председател, господин комисар, много се радвам, че днес имаме възможност да обсъдим откриването на преговори за споразумение за свободна търговия с Австралия и Нова Зеландия. Малцина са членовете на СТО, с които все още не водим преговори за споразумения за свободна търговия или нямаме сключени такива споразумения. Броят на тези държави е едва 6. Ако погледнем Нова Зеландия и Австралия, то ще видим, че споделяме с тези държави редица ценности и убеждения. Затова и трябва колкото се може по-скоро да започнем преговори с тях. Приключили сме преговорите с немалко държави от региона или в момента текат такива преговори. Пример за такива държави са Корея и Япония. Водим преговори и с Китай. Затова, според мен, наистина е назрял моментът да поставим търговските си отношения с Австралия и Нова Зеландия на стабилна основа под формата на споразумение. Преди да предоставим мандат за водене на преговори, мисля, че трябва да гарантираме отчитането на интересите на всички заинтересовани страни. Трябва колкото се може по-рано да включим в процеса всички онези, които имат економически интереси в Австралия и Нова Зеландия. Би било чудесно също да се възползвате от възможността да поговорите и с онези, които са загрижени. През изминалите седмици и месеци селскостопанските производители отправят критика, отправят също също така искания изразяват своята загриженост. Най-вече тези в по-отдалечените региони. Затова нека комисията се възползва от възможността да се вслуша и в техния глас. Така, когато предостави мандат за водене на преговори, ще можем да отчетем техните искания и тяхната загриженост. Преди официалното предоставяне на мандат от страна на съвета, парламентът категорично ще изрази позицията си под формата на резолюция. Благодаря. От името на социалистите и демократите Госпожа Грас Вандер. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Споразуменията с Австралия и Нова Зеландия не бива да се превръщат в самоцел. Те трябва да са средство за постигане на целта, т.е. трябва да са от полза за гражданите. Очакваме от тези споразумения да проистече економически растеж, от което да се разкрият и работни места. Особено важно е за нас да не се занижават европейските стандарти. Също така важно е да се опазят и услугите в Европейския съюз правото на интелектуална собственост, географските обозначения за происход и селското стопанство. Селското стопанство е особено деликатен въпрос. Запазването на трудовите, социалните и екологичните стандарти е сред основните ни приоритети. Не сме готови на компромиси в тази област. Затова искаме да се предвиди амбициозна клауза за устойчивост. Освен това, категорично настояваме за прозрачност при воденето на преговорите и за участие в тях на гражданското общество. Госпожа Макларкин от името на ЕКАРЕ за една минута. Uh, e Уважаеми колеги, Европейския съюз има възможност през едните години да договори едно търговско споразумение с наши самишленици Австралия и Нова Зеландия. Имаме общи ценности с тях, те са част от британската общност. Също така те са част от СТО и неговата многостранна програма. И двете държави искат да излязат на нови пазари и предлагат една възможност на Европейския съюз за по-силни транстихоокеански връзки те идват при нас готови да обсъждат всичко от географски указания до защита на инвестициите. Имаме една отлична възможност да договорим нова търговска сделка, която да е насочена към съвремието, като електронната търговия, цифровизацията, правилата за происхода. Ще имаме и глава за МСП. Там ще има най-големи ползи. Затова ще подкрепя тези преговори посредством това упражнение и се надявам да стигнем до бързо решение. Изтече ви времето, давам думата на Такова за две минути. Добър ден на всички, госпожо председател, колеги. Тези устни въпроси към комисията и резолюцията на Инте за започване на преговори за споразумение свободна търговия са чудесна част от нашия дебат. Европейския съюз активно води преговори за такива, такова тип споразумение с много трети страни, което ще създаде стабилни економически отношения и ще ни направи по-малко уязвими при несигурности. Все още обаче изоставаме. Европейския съюз е единствения голям търговски блок, който няма ССТ с е, една от най-големите економики – Австралия. Това е изненадващо, тъй като имаме дългосрочни и традиции е, на връзки с тези две страни. Имаме едни и същи ценности. Не би трябвало също така да изпадаме от кръга, който в момента се оформя между Австралия, Ново Зеландия, Азия и Сивор... Сигур... Извинете, Северна Америка. Като задълбочим сътрудничеството с тези държави, като направим отношенията си по-добри, ще можем да наложим и международните стандарти. Затова искам да попитам, защо Европейския съюз не е започнал до сега преговори с Австралия и Нова Зеландия. И Европейския съюз и Австралия и Нова Зеландия ясно са заявили, че имат желание да започне такъв процес. Аз съм убеден, че тези държави ще извлекат полза от това споразумение имали сме и други преговори за ССТ а, и ще можем да водим преговори по същността на това споразумение. Много ми се иска комисията за, да започне да се подготвя скоро и да поеме следващата стъпка към преговори, които да доведат до едно взаимополезно сътрудничество с ССТ. Благодаря. От името на Обединената левица госпожа Санческа Галтен. Благодаря, госпожа председател, господин комисар. А, нека да а, спомена една дефиниция. Какво е догма? Догмата е, едно твърдение, което хората смятат, че не може да бъде оборено и в което хората вярват а, толкова повече, колкото повече се повтаря. Такава догма съществува за свободните за споразуменията за свободна търговия. И за това, че изобщо свободната търговия е най-доброто нещо за всички. И, и се задават въпроси как така а, все още нямаме такова споразумение. Не трябва да питаме това, трябва да питаме какво ще. А, а, дали това споразумение ще е добро за работещите, за семействата, за здравеопазването но това се пренебрегва, а всъщност се отварят все повече е, врати пред многонационалните фирми. Свободна търговия да, но не на всяка цена. Господин Ойбух. Благодаря, госпожо председател. Селскостопанските произведения са много важни експортни продукти за Австралия и най-вече за Нова Зеландия. Затова, когато анализираме последиците от потенциално споразумение с тези две държави, трябва да поставим в центъра на разискванията селското стопанство. За съжаление, то не се упоменава в проекто резолюцията. Производствените разходи за мляко в Нова Зеландия са много по-низки, отколкото в Европа Европа. В Германия, например, те са с 10 цента на литър по-високи. Господин Ланге говори и за овцевътството, производството на овче месо и захарта. Европейското селско стопанство вече е изложено на много голям натиск. Производителите ни не получават достатъчно финансиране, не на последно място и поради европейската политика в тази област, която залага почти изцяло на износа. Не се отчита фактът, че не това е правилният подход. Когато, ако сълскостопанските ни производители пряко бъдат изложени на конкуренция от страна на Нова Зеландия и Австралия, то само ще налеем масло в огъня. Затова искаме млякопроизводството да не е обект на преговори. Трябва да се предотврати отрицателното въздействие върху селското ни стопанство. Това ще е в полза и на европейските граждани, които искат да купуват продукти, произведени в региона. Няма нужда да внасяме продукти, които можем да произведем и тук. Госпожа Бегин. Те, колеги. Благодаря. Началото на преговори за споразумение с ССТ с държави като Австралия и Нова Зеландия, една от задачите пред европейските пазари и става дума за много интересни пазари, за нашите инвестиции, за нашия износ, но се крият и известни заплахи, е, като например земеделския сектор. Защото геополитически ни избор често жертват този сектор. Не бива да забравяме проблематиката и на млечния сектор и е, там страдаме най-много и заради руското ембарго. И имаме такива притеснения и свързани с ТТИП. Това е изключително важно, за това искаме по-голяма прозрачност. Преговорите по ТТИП ни показаха, че точно това трябва да имаме предвид. Искането на гражданите. Трябва да се чуят гражданите в този процес. Две минути. Господин Фянер, две минути. Благодаря, госпожо председател. Тези споразумения за свободна търговия са подходящи, защото и Австралия и Нова Зеландия са две от шесте страни, с които нямаме преференциални споразумения за търговия. Другите са Северна Корея, Русия, Китай и Тайван. Австралия и Нова Зеландия заслужават да са в по-добра компания в каквито и да било търговски преговори. И тези преговори трябва да се проведат спешно, тъй като потоците на стокомена се промениха драстично поради новите конкретни споразумения, подписани с тях. За това трябва да се подпишат споразумение с е, Австралия и Нова Зеландия, които да са възможно най-добре разписани, защото това са две от страните, с които сме най-близки. И ако искаме да има глобални стандарти, Европа трябва да е водеща и да работи с страните, с които си е близка. Има някои безпокойства за сълскостопанските продукти. Нова Зеландия и Австралия са големи сълскостопански производители, но същевременно те имат голям и все повече развиващ се регионален пазар за своите селскостопански продукти и ние се намираме на място твърде отдалечено от тях. Така че техните стоки не са голяма заплаха за нас. Тези споразумения трябва да бъдат използвани като повод да се зададат нови стандарти в споразуменията за свободна търговия като цяло. Ако комисията се задейства, нещата могат да бъдат решени бързо. Господин Мар. Благодаря, госпожо председател. Приветствам намерението на комисията да започне преговори по тези две споразумения. Азиатско-Тихоокеанският регион. На него се ще се падат през идните десетилетия 90% от економическия растеж в световен мащаб. Този регион е изключително важен за нас. Сравнителната близост на азиатския пазар – предполага и роля на Австралия и Нова Зеландия като значими наши търговски партньори. Тези споразумения могат да се използват за пример. Пример за бързото и ефикасно провеждане на преговорите. Освен това, споразуменията могат да бъдат поставени на солидна основа, като се предвиди стабилна клауза за развитие и устойчивост. Това може да се превърне в модел за региона. Като се има предвид опитът на тези две държави с инвестициите, мисля, че трябва да работим и за продоляването на недостатъците на настоящата система за уреждане на спорове между държави и инвеститори. Трябва да постигнем напредък по отношение на тези две държави. Господин Мартин, синя карта, ще отговорите ли на въпроса? Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Мартин. През юли 2013 година австралийското правителство даде официален отговор на прегледа на Обединеното кралство на конкуренцията. Заяви официално, че Обединеното кралство трябва да остане в Европейския съюз. Смятате ли, че едно излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз може да навреди на економическите ни отношения с тези две държави, които са отколешни наши съюзници и партньори. Някои тук в парламента твърдят, че трябва да създадем альтернативна зона на свободна търговия с бивши държави от които са били на територията на империята. Споразуменията с Сингапур, Канада, повечето споразумения с африканските държави показват, че споразуменията с държави от общността са от полза както за Великобритания, така и за Европейския съюз. Мисля, че Великобритания трябва да остане в Европейския съюз, ако иска да продължи да се възползва от тези споразумения. Господин Захрадил. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Европейският съюз като че ли изостава при влизането в търговски споразумения с Тихоокеанския регион. САЩ е много преди нас. Те имат голямо рамково споразумение с много държави. Ние имаме само двустранни споразумения, с Виетнам, например, още не е ратифицирано, още стават няколко години да бъде довършено. След това имаме споразумение с Сингапур, което е замразено в момента. И сега очакваме решение на съда по въпроса. И какво друго? Нищо. Мисля, че е изключително важно да се отворят нови възможности за навлизане на нови пазари, като Австралия и Нова Зеландия крайно време е да започнат такива преговори. Трябва да бъде разрушена стената от мълчание. Много се радвам, че ще има такива преговори и се надявам това да доведе до взаимоизгодна търговия. Господин Омарджи, за една минута. Благодаря, госпожа председател. Господин комисар, наскоро имах възможност да разговарям с госпожа комисар Малмстром за обмена на чувствителни продукти от ултрапериферните райони във връзка с поразуменията за свободна търговия. И тук пред Европейски парламент искам да припомня ангажимента поет от комисаря пред европейските депутати. А именно при преговорите с Австралия и Нова Зеландия да се вземе предвид от комисията въвеждането на специални мерки за защита на онези периферни територии, които могат да бъдат застрашени. Благодаря. Благодаря, господин Морган, една минута. Грация. Австралия Нова Зеландия. Благодаря. Австралия и Нова Зеландия са само географски далече от нас. Имаме обаче едни и същи ценности е, и е, свободи. Това сближаване на ценностите винаги е водело до партньорство и двустранни споразумения. През е, февруари делегацията на парламента за връзки с тези две страни ще посети Австралия. Аз съм член от тази делегация. Ще се срещнем с бизнеса, с правителството, с парламента. Много се радваме, че ще ще започнат такива преговори за ССТ с тези две страни. Модерните споразумения трябва да бъдат и качествени и балансирани. Те трябва да вземат предвид деликатността на някои сектори, като започнем с земеделието, географските указания и това е една възможност да се разрешат нерешени проблеми, да се подсили геополитическата роля на Европа в Тихоокеанския басейн, но и да се дадат нови възможности на предприятията в Европа което ще доведе до ползи за нашите граждани, ще се разкрият работни места. Благодаря. Госпожа Фостер, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Като заместник председател на парламентарната делегация Австралия, Нова Зеландия, приветствам днешните разисквания. Добре е също така, че предстоят разговори за, приключва, за сключването на споразуменията с Австралия и Нова Зеландия. Те трябваше да бъдат сключени отдавна, но понякога протекционизмът се използва като аргумент от държавите членки и колегите тук за блокиране на работата по тях. Понякога дори към тези две държави се отправят обвинения, свързани с правата на човека, което според мен е срамно. Хиляди войници от тези две държави загинаха през 20 век, за да освободят европейския континент. Затова, господин комисар, сега очаквам да се постигне бърз напредък в рамките на преговорите и споразуменията да се сключат колкото се може по-бързо. Те ще са от полза и за Европейския съюз, и за Нова Зеландия и Австралия. Морел, une minute благодаря, господин Морел. Една минута. Благодаря, госпожо председател, уважаема Силви Гиом. Има колеги, които ни казват, не трябва да се бавим, Съединените щати вече са по-напред, те добре си уредиха тихоокеанските отношения, обаче аз искам да кажа, дайте да сме разумни. Да, имаме общи ценности с Австралия и Нова Зеландия, особено що се отнася до основните права и до демокрацията, обаче имаме различна търговска култура. В Австралия и Нова Зеландия, например, не се прилагат географски наименования за происход. По-скоро се работи с отрицателни списъци, докато ние работим с положителни списъци. Защо настоявам да бъдем разумни, когато колегата каза, че това е споразумение, от което всички могат да спечелят, да мога да кажа, че не е точно така. Особено в сълскостопанската област ние сме доста застрашени. Селското стопанство и в двете страни е доста интенсивно. Техните стандарти са по-низки и европейското селско стопанство може да се окаже доста застрашено, особено в областта на млекопроизводството. Така че нека да действаме разумно и бавно. Благодаря, Рия. Разполагаме с 5 минути за процедурата на спонтанните изказвания. Госпожа Магин. You, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията. Мнозина говориха за селското стопанство като една много деликатна област. Важно е как ще се уредят тези въпроси в хода на преговорите, тъй като не искаме споразумение, но трябва да се водим и от важните за нас теми. Също Европа участва в различни търговски преговори, някои от тях текущи, други приключени. Интересуваме дали комисията може да ни каже какво е въздействието от договарените паралелно споразумения, най-вече върху селско-стопанския отрасъл, тъй като имаме ОСП, но и много различна структура на стопанствата. Бихте ли казали какъв е кумулативния ефект върху селско-стопанския отрасъл. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Европейския съюз, Австралия и Нова Зеландия споделят общи ценности. Имаме общи виждания по развитието, защитата на правата на човека и прочие. Това са две държави, които са сред малцината, членове на организацията, Световната търговска организация, с които не е сключено споразумение за преференциален достъп до пазарите. Подобно споразумение е изключително важно, защото ще позволи на Европейския съюз и на държавите членки да участват в по-голяма степен в веригата на създаване на стойност в Азиатско-Тихоокеанския регион. Трябва бързо да се сключи подобно споразумение, да се гарантира също и добро ниво на прозрачност. Това са две страни, които имат едни от най-съвършените системи на демокрация в света. Господин Мария си има думата. Благодаря. Госпожо председател, казвате, че митата ще бъдат премахнати. Съответно много млечни и земеделски продукти ще наводнят Европа при такова споразумение в времена, в които знаете, че всички фермери в Европа се опитват да оцелеят. Освен това, споразумението ще е за сметка на мултинационалните компании и ще е в ощърп на малките и средните предприятия, които са в много тежко положение заради економическата криза и заради програмите за крайни економии, които вече така и така са в сериозен ощърп на техните интереси. Ако се случи нещо подобно, трябва да има компенсация за всички пострадали. В Европейския съюз в момента има огромни групи безработни и мисля, че ако тези споразумения се сключат, безработицата ще стане още по-голяма, а не обратното, както се твърди. Госпожа Томашич. Благодаря ви. Европейският съюз е втория най-важен търговски партньор на Австралия, трети по важност за Нова Зеландия. Същевременно Австралия е на 16-то място като търговия с Европейския съюз, а Нова Зеландия на 31-во място. Тези цифри всъщност показват, че има огромен потенциал да се развиват търговските отношения с тези два пазара – Споразуменията за свободна търговия са логичната следваща стъпка, но и нещо повече от това. Китай присъства все по-осезаемо в тази част на света, следователно ЕС трябва да развива търговски партньорства с тези два пазара. Надяваме се бъдещите преговори да се водят много по-прозрачно, отколкото тези за ТИТИП – защото гражданите ни трябва да знаят какво е въздействието. Благодаря, господин Ашвард. Искам да благодаря на комисаря за казаното за търговските преговори. Искам да кажа две неща. Първо, аз признавам безпокойствата на някои сектори в селското стопанство и трябва да се подходи чувствително, тъй като има опасност, но тя малко е преувеличена. Считам, че подобно споразумение ще е от полза и за двете страни. На второ място, това е нещо повече от търговско споразумение. Става дума за споделени ценности, за силни емоционални връзки, за силни исторически връзки, връзки, които трябваше да бъдат признати отдавна. Затова, господин комисар, аз настоявам да се включи максимално бързо това споразумение за свободна търговия. Благодаря. С това приключихме спонтанните изказвания. Давам отново думата на комисаря Мимица. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, нека да подчертая още веднъж, че комисията възнамерява да предприеме следващи стъпки, за да се започнат преговори за ССТ с Австралия и Нова Зеландия. По този начин комисията ще следва правилата и установените практики, ще изготви оценки и ще предприеме други подготвителни стъпки, например насочени към приложното поле на споразуменията. Освен това, ще имаме искане към съвета да започне официално преговорите за ССТ. Комисията има нов подход по отношение на политиката на търговия. Този подход беше очертан в едно съобщение от миналия октомври. В съобщението се казва, че ние желаем силно да подобрим а, своя подход към а, ключови теми като устойчивото развитие, търговията, публичните инвестиции и решаването на спорове подхода към евентуалните ССТ с Австралия и Нова Зеландия съответно е ясно начертан и в хода на преговорите ние ще следваме този подход. Както и при други преговори, комисията ще следи и ще гарантира прозрачността на самите преговори, ще предоставя информация и ще води диалог с Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря.